God morgon allihopa. Nu vill jag börja sammanträdet. Jag eh, eh, hälsar alla hjärtligt välkomna till eh, den... Добър ден. Нека да пристъпим към началото на заседанието. Приветствам ви най-сърдечно на последното ни заседание за този мандат. Да изчакаме обаче още малко. В крайна сметка трябва да изготвим документ за, за заседанието на координаторите. Аз ще ви запозная с това. Трябва обаче да получите и документа, защото ще трябва да гласуваме по него. Първа и втора точка вече ги е, обсъдихме. Одобрение на протокола от заседанията 23 януари, 22-23 януари 2014 12 и 13 февруари 2014 година. Тези протоколи са одобрени. Точка 5. Съобщение на председателя. Ами, Нямаме съобщение. Точка 6. Съобщение на председателя относно решенията взети от координаторите. искам да кажа две неща. Преди да гласуваме, след малко, ще разгледаме едно писмо, което е свързано с бюджета. Би трябвало да го имате пред себе си. Раздадено ли ви е? Още не е раздадено. и след това ще гласуваме по тези три пилотни проекта. Раздадено е. Раздадено е, казва госпожа Ярока. Само, че дали е точната версия? Има нова версия. Председателя на английски. Предложението на НП се приема. Включваме го. В писмото това е официалното предложение на координаторите. Това е единствената промяна. Параграф 9 също беше прият на заседанието на координаторите. Ще изчакаме и след малко ще видите писмото. Още нещо. Искам да спомена. Взехме решение тъй като това е последното заседание на комисията и проведохме последното заседание на координаторите, взехме решение, че ако трябва да се взима някакво допълнително решение, това ще стане чрез писмената процедура и при извънредни случаи можем да свикаме заседания на координаторите. Това вероятно няма да се наложи, но трябваше да се вземе едно такова решение. В случай, че възникне необходимост преди новото заседание, заседанието на новата комисия в новия парламент. Това е решение, което взехме. Така приключваме по точка 6. Още ли не е раздадено писмото председателя на английски? Because you, you have the letter. Не е сложно, защото разполагате с писмото. Имаме предложение на НП за изменение в седма точка. Това се прие на заседанието на координаторите с, с мнозинство. Също така девета точка е нова. И тя също се прие от координаторите. Така че това е официалното предложение на координаторите. Но ще ви дам време да се запознаете с документа. Две, три, четири минути ще стигнат ли? Ето сега, е, сега получихте току-що е, последната редакция, последния вариант. This will be a letter that we send uh, into the system. So, И това писмо ще, ги, ще го изпратим ние от, от наше име. Окей. Okay. Okay, you, you, you see the new proposal also. Uh, eh, so I, the... И така разполагате с новия текст. Госпожа Страва, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че е, моята политическа група ще подкрепи писмото. Но ще гласуваме против девета точка. Както и против е, предложеното изменение на седма точка. когато разгледахме това с координаторите, е, всъщност е, НП предложи две изменения. Едното беше по седма точка и, и а, е, другото беше тази девета точка. Естествено, ако, ако някой от вас има альтернативно предложение, ще го гласуваме като предложение по предложеното вече изменение. Да, не знам как. Е, по принцип, официално това е, се гласува като предложение на координаторите. новото предложение или преди това имаше предишно предложение, но, но реално погледното, да, това е предложение, което идва от НП, едното, другото е от е, социалистите и демократите. Просто за да е по-ясно, така им викам, въпреки че официално това са предложения на координаторите. Госпожа Корнелисън. Та искам да, да подчертая само, че Говорихме за термин, термина, понятието сегментиране от една страна и сегрегиране, сегрегация от друга страна на заседанието на координаторите. Допитахме се до, до отдела по политиката понеже сегментация и сегрегация са различни неща. Не, не, не е въпрос просто на степен. Едното да е, да, да, да е, е по-лека степен от другото, просто е, е понятийно различно това, което се има предвид, тук е именно сегрегация на различни видове, е, типове работа и професии, а не сегментиране на отделни нива. Тъй, че аз подкрепям първоначалния вариант, а не това на НП. Или поне да, да върнем термина сегрегация. Това, пред... това е устно, устно изменение ли е? Да, предлагам устно да заменим segmentation с segregation в английския текст. Yes, please. I think I, I could uh, suggest kind of... Аз uh, мога да предложа един компромис. Защо не оставям и двете думи? сегментация и сегрегация, така че максимално конкретно да, да напипаме проблема. Председател, аз няма да взема участие в този дебат. Просто ви давам възможност да се изкажете. Но съвсем ясно стана на заседанието на координаторите. Проведохме това разискване по този въпрос. Не мисля, че трябва да продължаваме да говорим спорва по този въпрос. Ако не ви, ако не ви харесва segmentation, просто не гласувайте за това изменение. Ако не ви харесва segregation, няма да гласувате за segregation. Това, това го решихме на заседанието на координаторите. Сега, може, може да звучи педантично, но на английски няма дума segmentation. Just say split. I mean, it's perfectly obvious it's just into men and women. I mean... Да, естествено, че, че става въпрос за е, разграничаване между мъже и жени. Добре, госпожа Корнелисен внесе и устно изменение. Ако искате segmentation, гласувате за segmentation. Ако искате segregation, гласувате за segregation. Толкова. Yeah, Mrs. Zuber. Госпожа Зубер, заповядайте. Благодаря. Моята група ще подкрепи предложението. Предпочитаме сегрегация, а не сегментация да бъде думата, която се ползва в текста. И във връзка с изследването на условията на труда в Европейския съюз, може, можем да се позовем на този документ, всъщност, на изследването, резултатите от него. В първа глава се говори за сегрегация. Не виждам как това би породило каквито, каквато и да било неяснота. Просто това трябва да използваме, този термин. Не мисля, че е прекалено тежка думата, че е прекалено натоварена – както казваха някои на заседанието на координаторите. Просто, просто да, да, да, да върнем първоначалния вариант на текста на, на седма точка. Това предлагам аз. подчертава, че трябва да се предвиди съответното финансиране за действия по политиките и така нататък. Председателя. Значи сега говорим за точки първа до девета. И не виждам, доколкото разбирам, няма, няма възражение срещу точки първа до шеста. Може ли да гласуваме заедно тези текстове? За, против, въздържали се, приемат се. Сега седма точка. Първо ще гласуваме устното изменение. След това ще гласуваме предложението на НП и на социалистите и демократите. Първо на НП. Ако НП спечели, съответно отпада предложението на социалистите и демократите и тогава пристъпваме към следващите точки 8 и 9. Първоначалният текст е на социалистите и демократите. А новия текст, който се прия преди 20 минути, е на НП. Благодаря, господин председател. От името на НП искам да кажа, че и по девета точка ще трябва да се гласува. Да, да, ще гласувам и девета точка. Май не стана съвсем ясно какво гласуваме сега? Цялата точка или просто устното изменение? Председателя, първо гласуваме устното изменение. Ако се приема устното изменение, тогава терминът ще е segregation. The, the, you, this is a text that you didn't have a chance to see. Това е текст, който е нов. Не го, не го знаете отпреди. Затова има възможност за, за устно изменение, предложение за устно предложение за изменение. Но, но, но няма да е никак удачно, ако, ако предложите 20 устни изменения. Координаторите приеха нов текст. Затова му викам изменение. Понеже така влиза в системата. Може би не се изказвам аз ясно. И така, гласуваме първо по устното изменение, после по цялата точка, но първо трябва да видим дали ще се приема устното изменение. Стана ли ясно? А устното изменение е, е да се ползва segregation. Ако сте за segregation, гласувате за устното изменение. Ако сте за segmentation, гласувате против. И така, тези, които са за осното изменение, моля гласувайте. Против? Okay, we, we take it. The, the, the... If you want, if you want the word segregation... Добре, който е за, за segregation да гласува за, който е за segmentation да гласува против. И така, който е за, гласувайте сега. Segregation е това. Против? no, I, I, I see that the majority is on the word, word segregation. Виждам, че повечето подкрепят segregation. Добре, сега гласуваме, гласуваме по цялата точка на текста, обаче segmentation се заменя с segregation. No, no, no, because it was, it was only EPP who voted in, in favor само НП гласува за. Okay, okay. We, we, we, we, make a, we make a, we can have a, a check on that. Нека проверим сега да гласуваме а, с карти. Exactly. Uh, those who vote in favor for... Значи, ако глас... Айде пак да гласуваме, е, вдигнете ръце, които са за segregation. Който е против това изменение, т.е. иска да се запази segmentation, гласувайте сега. Мисля, че е съвсем ясно, че е, segregation печели. Сега гласуваме по целия текст на седма точка. Аз си викам предложение на НП и на социалистите и демократите на НП е това, което сега приеха преди малко координаторите. Тоест, маха се текста за основните последици от кризата и се е, включват е, иновативните, новаторските е, сектори, като информационните технологии. И така, който е за предложението на НП. Против? Нека да проверим, не е ясно колко са гласовете. Exact. The vote is open. Моля, гласувайте с карти. And I, have, I haven't a card, but I add one. Okay. Uh, uh, uh, the vote. Just a moment. The vote is closed. И край на гласуването. Отхвърля се. 7. 7 на 7. 7 за 7 против. So... and, and, and, and then we and then we still have to vote on the S&D proposal. So... Сега гласуваме по Предложението на социалистите и демократите за, против, въздържали се, приема се. Осма точка. За, против, въздържали се, приема се. Девета точка. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по цялата резолюция. Моля гласувайте с карти. The vote is closed. И край на гласуването. Приема се. Благодаря ви за търпението. Следващото гласуване. Пилотните проекти, които са три на брой. Може ли наведнъж да ги гласуваме? Не може. Добре, едно по едно. Първо на Сите Грумай. Предложението за против. Въздържали се. Приема се. На госпожа Корнели съм за. Против. Въздържали се. Приема се. И последното за. Против. Не е ясно. Пак за. Против. Въздържали се. Приема се. Няма повече гласуване. Благодаря. Осма точка сега. Okay, then we, start with uh, item number uh, eight, and uh, I'm very pleased to welcome Mrs. Manuela Samek from the Instituto per la Ricerca Sociale. I'm not good at that, but <laughs> it was a try. Искам да приветствам Мануела Самерс. Тя ще представи проучването относно интегрирането на принципа на равенство между половете в комисиите и делегациите на Европейския парламент. Добро утро! Благодаря за поканата, че ни поканихте да представя това проучване. То беше ръководено от мен и Флавия Пеше. Тя е научен съветник на професор Бруно Денте. Проучването е доста сложно. Това, което се опитвахме да направим, е да направим оценка в каква степен Комисията по правата на жените е допринесла за прилагането на принципа на интегрирането на въпросите на равенството между половете във всички политики. За краткия период между юли 2011 и 2013 година. Само този период сме разгледали. Ние използвахме подхода на политически анализ. Ние направихме преглед на наличната литература, както и проучванията за интегрирането на принципа на равенство между половете. Това беше важно, за да разберем процедурите, които следваме, когато вземаме решения. Освен това, разгледахме всички законодателни и незаконодателни актове, прияти от ФЕМ и другите пет комисии, които са посочени в в тръжната процедура, която беше задействана тогава. Ние разгледахме данните, свързани с това колко мъже и жени има в различните комисии и делегации. Използвахме уебсайтове, други документации, които са на лице в Европейския парламент. Освен това, разговаряхме с членове на Европейския парламент, с представители на медиите, с парламентарните центрове в държавите членки, за да видим в каква степен въпросите за равенството между половете присъстват в медиите и в каква степен работата на Европейския парламент по тези въпроси стига до медиите. Uh, what the, the, the, our uh, uh, understanding of Нашето разбиране за това по какъв начин се осъществява в парламента интегрирането на принципа за равенство между половете показва, че има една добра политическа и правна рамка в тази насока, както по отношение на органите, които се занимават с тази проблематика, така и що се отнася до процедурите, които се следват в парламента. Но има какво да се направи още. Съществува рамка, тя е добре конструирана, но могат да бъдат въведени подобрения в начина на функционирането й. Вие сте по-добре запознати от мен с органите. Това е парламентарната комисия по равенство между половете, която насърчава прилагането на принципа на равенството между половете. Има също група на високо равнище по равенство между половете и многообразието. И а, тя помага за прилагането на принципа в работата на парламента. Има също и мрежа за интегриране на принципа на равенство между половете. В него участват председатели заместни председатели на заинтересованите комисии. Насърчава се прилагането на принципа в други комисии, в делегациите. Има мрежа от служители, които осъществяват подкрепа на дейността. Те се намират в секретарията на парламента. Когато разглеждаме ролята на Комисията по правата на жените, процедурите, които се следват в парламента за прилагането на принципа на равенство между половете, можем да откроим три основни аспекта, и които трябва да бъдат разгледани. Всъщност ние разгледахме тези основни въпроси и сме ги включили в препоръките. На първо място, ролята на комисията ФЕМ в процеса на вземане на политически решения. И тук можем да подчертаем, че ФЕМ има особен резултатен статут. Има компетенции в областта на правата на жените, на равенството между половете във всички сфери на политиката и това е много важно за прилагане на принципа за равенство между половете. Също отговаря за законодателни процедури, които са пряко свързани с равенството между половете. Основните дейности са фокусирани върху влиянието върху дейността на други комисии чрез изготвянето на становища или представяне на изменения. Това означава, че основните дейности на ФЕМ са да се убедят другите комисии да приемат становищата и измененията, свързани с равенството между половете. Работата е много трудна, въпреки че не е пряко свързана с законодателната процедура. На следващо място членовете на комисията ФЕМ участват в работата на други парламентарни комисии, на парламентарни делегации, което означава, че има една широка мрежа и това е важно, за да се стимулира прилагането на принципа за равенство между половете в други области, по други политики, но това означава и по-голяма натовареност за членовете на комисията ФЕМ. Членовете на ФЕМ трябва да бъдат изключително добре мотивирани, за да могат да се справят с всичко. Това, което установихме по време на интервютата, анализа на свършената работа, виждаме, че е на лице такава посветеност, такъв ангажимент от страна на членовете на Комисията по равенството между половете. Когато разглеждаме ролята на Комисията ФЕМ в процеса на приемане на политики, можем да констатираме, че има участие в законодателните и незаконодателни процедури на парламента. И това е много важно. Тези стъпки засягат ефективността на работата на комисията ФЕМ за насърчаване на интегрирането на принципа на равенство между половете. Когато председателския съвет определя коя да бъде водещата комисия за изготвянето на доклад по определен законодателен акт. В някои случаи на този етап може да се вземе и решение две комисии да изготвят съответния доклад, т.е. да има статут на асоцииране на тези комисии. Този първоначален етап е изключително важен, защото това означава дали ФЕМ ще бъде пряко ангажиран в законодателната процедура или че ще има задължението само да изготви становище и да представи изменения. Разглеждайки периодът, който беше обхванат от изследването, забелязваме че комисията ФЕМ участваше като асоциирана комисия само в четири случая за този период, който анализираме. Това, което установихме в анализа ни, е, че ефективността на ФЕМ в стимулирането на интегрирането на принципа на равенството между половете в политическия процес е по-добро, когато ФЕМ е асоциирана комисия. За да бъде насърчено това, огромна роля се пада на председателя на тази парламентарна комисия. Освен това, секретарията на ФЕМ може да играе важна роля, тъй като подготвя документите, и оказва подкрепа при воденето на преговорите на този ранен етап. На заседанията на председателския съвет и вземането на решения в този формат. Това е много важен етап. Ролите са много ясно определени и това трябва да се има предвид. Втор Важен етап е определенето на докладчиците, които ще изготвят доклади или становища. И тук авторитета на докладчиците на ФЕМ е изключително важен за ефективността, за включването на равенството между половете при вземането на политически решения. И така подбора на добри докладчици по различните теми които трябва да се разискват, е изключително важен въпрос. Един успешен докладчик, поне от е, случаите, които ние анализирахме, е член на парламента, който има нужната те експертни познания, който има добри способности за установяване и поддържане на контракт, контакти, поддържане на добри отношения с всички парламентарни комисии, с а, голям брой евродепутати, а не само тези от собствената им политическа група. Това е изключително важно. Също те трябва да имат политически авторитет, трябва да са също силно ангажирани с а, въпросите на равенството между половете. Има добри примери за успешни доклади на ФЕМ, благодарение на добрата работа на докладчиците и тяхната способност да предложат добри решения. На следващо място трябва да споменем координаторите на политическите групи, които решават по какъв начин да се разпределят докладите и становищата, като се използва системата за точковата система. Също секретарията, политическите съветници също спомагат за взаимодействието между различните комисии. Тези два етапа са изключително важни за по-силното участие на комисията ФЕМ в процеса на вземане на решения. Друг фактор, който също е важен, който в известен смисъл попада извън ролята, която има комисията ФЕМ, се отнася до това, доколко важен е съответния въпрос за обществеността като цяло и за медиите. Това, което констатираме е, че обикновено, когато въпросите на равенството между половете е, за... са застъпени в медиите, в обществените дебати, тогава ФЕМ по-лесно може да бъде е, включена в е, процедурата за вземане на решение и може да участва или е, като асоциирана комисия, или като комисия, която изготвя становище в процеса на вземане на решения. И това е много важно. Действително, това е извън отговорностите на ФЕМ, но ФЕМ може да направи нещо, за да подобри фокусирането на дебата върху конкретни въпроси на равенството между половете, ролята на ФЕМ в процеса на вземането на решение, важността на докладчиците и също важността на въпроса за обществеността са три основни фактори, които се отразяват на ефективността на интегрирането на принципа на равенството между половете в дейността на Европейския парламент. Ние разгледахме какво се прави от комисията ФЕМ в периода, който анализирахме юли 2011, февруари 2013 и разгледахме становища, изменения, свързани с равенството между половете, доклади по собствена инициатива и съвместни законодателни действия. основната част от дейността на комисията ФЕМ в е, анализирания период показва, че има 33 становища, които бяха изцяло изготвени, прияти, беше приключена процедурата по тях и бяха качени на вебсайта на Европейския парламент. 40 становища бяха изготвени, но 33 по тях само беше завършена процедурата. Затова ние обърнахме при анализа по-голямо внимание на тези 33 становища. Тези становища бяха за 11 парламентарни комисии и включваха повече от 700 предложения и изменения по различни въпроси. Както виждате от тази цифра, ние се опитахме да класифицираме въпросите, които са Включени в тези предложения и изменения, основните бяха за данни и инструменти, свързани с а, а, а, равенството между половете, статистически данни по пол, също системи за наблюдение на базата на пол, различни методологии, бази данни и така нататък. Те съставляват повече от 50% от предложенията и измененията. Втората половина се отнася до социалното и економическо областяване на жените. Някои изменения бяха по по-различни въпроси, така че сумата тук не може да е 100, но всички останали въпроси не бяха застъпени в такава голяма степен, като услугите, образованието, правата на човека, насилието срещу жените. По отношение на правата на човека, се имаше предвид, е, че имаме специална комисия, която се занимава с тези въпроси, а именно Комисията по граждански свободи. За това нямаше чак толкова изменения и предложения от страна на Комисията ФЕМ в е, тази област. И на този слайд виждате в е, кои комисии за този период, който анализирахме, бяха насочени становищата и предложенията, измененията, колко бяха изцяло или частично прияти. Виждате като цяло около една трета, 29% са одобрени. Не е много висок този процент. Ето защо ние казваме, че могат да бъдат подобрени нещата. Би било възможно да сме и по-ефективни за да се приемат повече от нашите становища, защото вие посвещавате много време и усилия и би било добре те да бъдат възприяти. Комисията по заетостта е тази, към която бяха насочени най-голям брой изменения и предложения. Има и други комисии, към които беше насочен на голяма част от нашите предложения, които бяха одобрени частично или цяло. Това са Конта, ДВ и Юри. Разполагаме с статистически данни, които са интересни. На последната колонка сме включени също процента на жените в комисиите, за да видим дали има някаква връзка между присъствието на жените, какъв е баланса между половете в съответните комисии и дали това се отразява при приемането на предложения и изменения. Оказва се, че няма голяма връзка. Когато се опитваме да направим оценка на факторите, които влияят върху одобряването на направените предложения или изменения от ФЕМ, ние тръгваме от а, три схващания. Първо, баланса между половете в съответната комисия, дали има по-добро приемане на нашите предложения, ако има повече жени, които членуват съответната комисия. Нашия анализ показва, че няма особено голяма връзка. Много по-важно е кой е докладчикът, отколкото колко жени са членове на съответната комисия, към която са насочени предложенията и измененията. Втората хипотеза беше дали има връзка между одобряването на нашите предложения и изменения, дължасто се на връзката на политическа основа между докладчика от ФЕМ и съответната комисия. Това също се оказа, че не е така. Стана ясно, че има повече одобрение, когато докладчиците са от различни партии. И последната ни хипотеза беше колко важна е темата ако това е актуална тема, която се разисква в общественото пространство, в медиите, ако тази тема се дискутира като тема свързана с равенството между половете, тогава е по-лесно да се възприемат предложенията, свързани с равенството между половете. И така актуалността, важността на проблема, фактът, че и въпросът да не бъде прекалено чувствителен. Това изглежда е по-важен фактор, отколкото факторите, които бяха представени в предходните две хипотези. Виждаме, че най-високото одобрение е свързан с предоставянето на нужните инструменти, областяването. Това са доста общи теми докато насилието срещу жените не е в категорията, по която са възприяти най-много от представените изменения. Също училищата не са в тази категория. Това също показва колко важна е темата, която се разглежда. измененията, свързани с равенството между половете и интегрирането на този подход. Всички политики бяха 177 на брой. Повечето от тях бяха насочени към Комисията по заедостта. Връзката между ФЕМ и ЕМПЛ е много тясна. Измененията свързани с интегрирането на принципа на равенството между половете, се възприемат в по-добра степен, отколкото становищата. Защо? Защото те не изискват някакви радикални промени. Става дума по-скоро за включване на някои дума, като жени, равенство между половете и прочие, така че не се изискват някакви промени по същество. Те се включват пряко в доклада и не се следва сложната процедура на изготвянето на становища. И се оказва, че са по-ефикасни, отколкото становищата. Те са по-кратки, по-бързо се представят и са свързани с ограничени въпроси. Има доста подобряване на инструментите, с които разполага комисията ФЕМ в подкрепа на интегрирането на принципа на равенството между половете. На следващо място докладите по собствена инициатива и тези, по които ФЕМ е асоциирана комисия. Що се отнася до въпросите, които се разглеждат в докладите по собствена инициатива, те не са толкова пряко свързвани с равенството между половете те са важни обаче за включването на принципа за равенството на половете и къде този принцип е, би могъл да се приложи най-ефикасно. Що се отнася до съвместното изготвяне на доклади с други комисии, ние сме работили заедно с Либе, и Юри по четири обикновени законодателни процедури и това се оказа много ефикасно за насърчаване на, на приемането на законодателни актове от страна на парламента с силен акцент върху равенството между половете. И това трябва да бъде стимулирано в максимална степен. Другият въпрос, съвсем накратко, трябваше да разгледаме каква дейност са осъществили пет други комисии? И да видим какво те са направили без участието на ФЕМ. Дали са обръщали внимание на въпросите на равенството между половете в своята дейност без намесата от страна на комисията ФЕМ. Това, което констатирахме е, че всички от те, с изключение на комисията по бюджета, са разглеждали въпроса пряко в собствената им дейност през този период, но констатирахме, че биха могли да обърнат по-голямо внимание на равенството между половете и да го включат и в други аспекти от своята дейност, така че и тук има какво да се подобри. Комисията АФЕТ разглежда най-голям брой от въпросите, свързани с равенството между половете. 41% от актовете, приемани от АФЕТ, Либе 16%, Агри не са разглеждали този въпрос, а заетостта, комисията по заетостта 7% но въпреки това Агри изготвиха важен доклад за ролята на жените в е, селското стопанство. Комисията по бюджета, въпреки че можеше да разгледа въпросите на равенството между половете, не го направи. Мисля, че трябва да се работи повече в е, Комисията по бюджета, за да се засили вниманието върху този въпрос. Актуалността на въпроса за всички тези комисии също е важен аспект, защото тези комисии обръщат внимание на равенството между половете, когато се разискват такива въпроси в публичното пространство. Например, АФЕТ разглежда развитието и разглежда въпросите за равенството между половете в развиващите се държави. Тъй като това е въпрос, който е широко разискван в Европа. И така в заслуга, в заключение, какви са заключенията ни от това проучване? Ролята на ФЕМ е изключително Ролята на докладчиците е много важна, актуалността на темата е важна и как можем да използваме всички тези три фактора. За да се подори актуалността и адекватността на тематиката, ФЕМ трябва да продължи усилията си и да стимулира дебат, както вътре, така и извън Европейския парламент по конкретни аспекти на равенството между половете, които обикновено не се разискват, например в комисията по бюджета. Там може да се направи много. Обикновено се счита, че бюджета няма нищо общо с равенството между половете. Затова трябва да планираме доклад по собствена инициатива, за да обърне внимание на този въпрос, да се организират различни прояви по тази тема и да подобрим информираността по въпроса както вътре, така и извън парламента, да ангажираме различни заинтересовани страни в дискусиите, за да е наясно, че равенството между половете е въпрос, на който може да се обърне по-голямо внимание, дори в сфери, които сега не получава такова. Трябва да се координират по-добре изготвенията на съвместни доклади и за предоставяне статут на асоциирана комисия на ФЕМ, да се планира съвместна работа с други комисии, когато се изготвят доклади по собствена инициатива, за да може да се поеме предварителен ангажимент. Ако аз ви асоциирам към моя доклад, вие пък след това трябва да ме асоциирате към доклада, който вие изготвяте. Така ще се стигне до по-добро сътрудничество. Освен това, трябва да се направи преценка за какво се изтрува да се изготвят становища, защото проучването показва, че твърде се разпиляваме в изготвянето на становища. Нека да бъдем по-фокусирани, по-ефикасни също да привлечем евродепутати, които не членуват в комисията ФЕМ, да изготвят предложения за изменения, свързани с равенството между половете. И на последно място да се подобри ефикасността на мрежата за интегриране на принципа на равенство между половете и на другите заинтересовани а, органи Освен това да се гарантира по-тясно сътрудничество по въпросите на равенството между половете, между различните органи, да се укрепи взаимодействието. Освен това, трябва да подобрим капацитета на Европейския парламент, да изискваме оценки на въздействието това е важен въпрос за Европейския парламент, така че можем да настояваме да се извършва оценка на въздействието, що се отнася до равенството между половете при изготвянето на законодателни актове. Също да насърчим изготвянето на проучване за оценка на прилагането на принципа на равенство между половете и бюджетиране на базата на пол, да насърчим също обучение в тези области, както в секретарията на ФЕМ, така и в мрежата администраторите и служителите, за да могат те да подпомагат е, евродепутатите при разработването и прилагането на ефикасни инструменти. Благодаря ви много за вниманието. Много ви благодаря. Ще премина на шведски. Много ви благодаря за това представене. Ще продължа на английски така или иначе, защото бих искал да ме чуете. Казахте нещо много интересно, направихте ценни коментари. Много можем да научим от вашия анализ. Вие сте външен наблюдател. Беше изключително интересно да се получим от а, вашето експозе. Имам няколко въпроса, но първо бих искал да дам думата на госпожа Корнелисен и след това ще продължа на шведски. Всъщност госпожа Корнелисен поиска да се изготви такова проучване. Аз самия съм имал чувството, че правим твърде много становища. Разбирам какво имате предвид, като казвате това. Една от причините за това е, че другите комисии много трудно приемат идеята да разгледат позицията, перспективата свързана с равенството на половете. И всъщност целта на нашата комисия е да подпомогне другите комисии, да им покаже как трябва да мислят, да разсъждават. много от измененията, свързани с включването на аспекта на равенството на половете, както и вие казахте, са изпълнили своята роля. Много от комисиите, на които веднъж е, сме обръщали внимание, вече нямат нужда от приканване. Те вече отчитат този въпрос. Както и вие казахте, бюджет е много голям проблем – Нашите текстове, нашето законодателство е изключително добро, като Лисабонския договор. Знаете, че на много места се казва, че трябва да се включва темата за равенството на половете, само че нямаме ресурси това да стане на практика. Казва се, че бюджета трябва да бъде полово неутрален. Бюджета е всичко друго, но не и полово неутрален. Тъй като знаете как се решава за какво да отиват парите. Така че аз съм съгласен, че имаме още много работа, за да направим другите хора чувствителни към темата на равенството на половете. Благодаря и така приключвам и давам думата на госпожа Кливети. Заповядайте. Благодаря. Беше изключително важно за мен да чуя онова, което имате да ни кажете. Ако това проучване е на лице, на хартия бих искала да го получа, макар че естествено беше важно да ви чуя. Много неща искам да кажа, искам обаче да ви задам един въпрос. Опитвате ли се да разберете каква е ролята на мъжете по въпросите на равенството на половете? Нашия председател е мъж и поне по-моему това е нещо много добро. Какво обаче според вас можем да кажем за ролята на мъжете в партньорството? И на следващо място, както и вие казахте, има комисии, които забравят половото измерение. Те смятат, че въпросите, свързани с равенството на половете, някакси са извън контекста. А на практика тези комисии би трябвало да разглеждат проблемите, с които се занимават през призмата на равенството на половете и това трябва да става автоматично. Бихте ли дали някакви препоръки на всички комисии в парламента да не забравят, че в взимането на всички техни решения трябва да взимат предвид и мъжете и жените, защото между двете категории, между двата пола има разлики. И на трето място, на последно място, може би малко ще преувелича сега, но предстоят избори за Европейски парламент. Бихте ли написали, например, едно писмо на европейските политически партии на държавите членки, в което да им кажете, че би следвало те да взимат предвид равенството на половете, когато номинират кандидати за Европейския парламент. Искате ли да направите нещо подобно? Защото много малко хора проявяват интерес към равенството на половете. И така ще приключа. Имаме много ситуации, в които много колеги от Европейския парламент считат въпросите за жените, въпроси, които трябва да се разглеждат само от жени и толкова. Нищо повече. Председателя, благодаря. Още трима колеги искат да се изкажат, така че искам да ви приканя да бъдете максимално кратки, за да можем да разгледаме и другите точки от дневния ред. Сега давам думата на госпожа Люлинг. Сповядайте. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че дойдох с закъснение, но имах група посетители. Въпреки това успях да изслушам част от представенето. Аз съм малко изненадан, трябва да призная. Защото е малко странно в Европейския парламент, който е пряко и е избран, да дойде някой, който да ни каже как да се организирани. Аз съм член на тази комисия, откакто съществува. 34 години съм при Карлато. Изготвила съм доклади по тази тема. Тогава нямаше комисия ФМ, но имаше комисия по социалните въпроси. Това беше първия доклад за защита на майчинството. Това беше само препоръка номер 65. Аз участвам и в други комисии, в ЕКОН, в Агри. Вие казахте, че комисиите не отчитат понякога въпроса за равенството между половете, но това не отговаря на истината. Ние загубихме часове в Комисията по економическите и парични въпроси, обсъждайки участието на жените в управителните органи на Европейската Централна банка. Беше забавено номинирането на член на, от моята страна, защото не е от женски пол. Аз а, членувам и в Комисията по селско стопанство и трябва да ви кажа, че ние сме изготвили множество, множество доклади, свързани с положението на жените в селското стопанство. Тук а, също съм отправила много искания, изготвила съм резолюции, например, за равното третиране между мъжете и жените, особено в селското стопанство, да има равно третиране, да има равнопоставеност. Тук, в тази комисия по въпросите за равнопоставеността, заедно с съвета на министрите, постигнахме съгласие, че трябва да се гарантира социално осигуряване на съпрузите, които работят в селски стопанства, в ферми. И така бих ви казала, че, че в началото, когато имаше, откакто е създадена комисия, ние сме изготвили становища. Тогава не се изготвяха доклади по собствена инициатива, това не беше на мода, но Европейският парламент, откакто съществува, не може да се твърди, че не се е занимал с въпросите на жените и не отговаря изобщо на истината. Аз съм свидетел, че това не е истина тъй като аз съм изготвила множество доклади, множество резолюции от 65-та година насам, настоявайки да има равнопоставеност между половете. Не може да се твърди, че Европейския съюз не се занимава с въпросите на равнопоставеността. Това не е от вчера, от 65-та година. От 65-та година ние имаме 11 директиви, свързани с равенството между половете във всички области. Разбира се, има неща, които могат да се подобрят. Например, за защита на малчинството. И това стана възможно благодарение на приемането на доклад в Европейския парламент. Това, което се фигурира в директивата за защита на майчинството, отива достатъчно далеч. Имаме също директива, свързано с родителския отпуск. И тя съществува, защото път, а, социалните партньори а, го обсъдиха. Имаше настояване това да се приеме. Така че не можем да казваме, че Европейския парламент не се занимава с е, тази проблематика. В 2014 година е странно някой да дойде тук и да ни казва как да се организираме работата. Има хора, които са в този парламент и които знаят как стоят нещата. Благодаря. Аз не чух някой да казва, че не е имало напредък. Говорихме за липсата на напредък. Следващия оратор, госпожа Ханибал. Заповядайте. Благодаря. Благодаря ви за това експозе. То беше изключително интересно и мисля, че изключително полезно. Надявам се, че то ще се появи и на хартия, защото за нас това е един ценен документ. Говорим за включване на принципа на равенството на половете във всички политики от дълго време. В нашата комисия госпожа Люлинг е права. Вашия доклад показва, че имаме напредък. Сега положението е много по-добро. Но все още не сме постигнали онова, което искаме да постигнем. И това всъщност е предизвикателството пред нас. Какво да правим от тук нататък? когато се замислим, много от темите са свързани с заетостта. От самото начало там пада ударението. Това е разбираемо, като си има предвид с какво се занимава Европейския съюз. Ние общо заето винаги говорим за заетост. От гледна точка на бюджета информацията беше изключително притеснителна. Всичко това, което чухме, показва, че нашето послание не стига до адресата. Опитваме се да провеждаме различни инициативи, да обсъждаме въпросите и проблемите, свързани с включването на принципа на равенство на половете в други политики. Има известен напредък, права сте, но не такъв какъвто желаем. Не сме постигнали това, което искаме. Ето защо искам да попитам каква е ролята тук на председателския съвет. И не трябва ли някои от тези теми да бъдат разгледани на ниво председателски съвет? Или пък на ниво политически групи, защото ми се струва, че някои организационни нива не присъстват тук в доклада и мисля, че те не присъстват, защото там не се случва нещо, кой знае какво може и да бъркам. Но би било полезно за следващия мандат. Не знам кой точно трябва да се вземе с тази задача, но би трябвало да има някаква стратегия. Да измислим някаква стратегия, защото по някакъв начин а, имаме фрагментация тук. Комисията по бюджети също би трябвало да разгледа този въпрос. Мисля, че би било добре не само да говорим, ами да се опитаме да направим някакви препоръки. Председателя, благодаря. Следващия оратор, госпожа Ещрела. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към казаното от моите колеги, онези, които вече ви благодариха за това обстойно проучване. То е изключително полезно. Мисля, че позицията на експертите не винаги съвпада с позицията на политиците. И ето защо ви ни помагате да разберем действителността. Естествено, че ние имаме своята роля. Света е много сложен и трябва да се вземат различни решения. Много неща се казаха днес. От проучването става ясно, че е на лице проблем. Всичко тук се свежда естествено до менталитет, до предразсъдъци, до стереотипи, дори на политическо ниво. Равнопоставеността между мъжете и жените се осъществява само ако се водят кампании – и това се прави, защото го изисква политическата коректност, а не задължително, защото сме убедени в тезата. Много често, ако погледнем практиката, няма връзка между думи и дела. Що се отнася до самото проучване, което представихте, има няколко въпроса, които бих искала да задам. Започвам с един важен въпрос. Изправени сме пред финансова криза. В хода на кризата разликите между мъжете и жените се задълбочиха както по отношение на наличието и намирането на работа, така и по отношение на заплащането. Разликите в заплащането се увеличиха. Въпросът ми е следния. От гледна точка на вашия опит, бихте ли могли да направите заключението, че кризата се отразила отрицателно на равенството на половете? Следващия ми въпрос. Можем ли да направим едно друго заключение? А именно, че жените участват по-малко в взимането на решение в европейските институции и в частност в Европейския парламент. И това отразява ли се съответно на живота на нашите граждани? Госпожа Люлинг закъсня. Тя не чу проучването. Аз съм сигурна, че и други коментари в този дух ще има. Госпожа Люлинг я нямаше, но аз от своя страна пък бих искала да кажа нещо за качеството на нашата работа. Няма смисъл, няма полза от това жени да се опълчват срещу жени и да се ползовават само на своя опит. Когато оставаше въпрос, например, за майчинството, имаше големи проблеми, Това беше доклад, който се основаваше на сериозна научна информация. Той се прие, имаше мнозинство. Съвета има естествено по ръководна роля от парламента. Аз мисля, че е точно обратното, защото парламента се избира от хората, съвета не. С други думи, съвета има меркантилен подход. Ние обаче сме жени, нас ни вълнуват основно семействата, децата. 10 години аз съм евродепутат и съм и заместник-председател на нашата комисия. И трябва да кажа, че понякога Жените са по-малко полезни от мъжете, е, когато става въпрос за равенството. А преди да дам думата на нашата гостенка, госпожа Самек, за да отговори, искам да кажа, че трябва да я помоля да бъде максимално кратка, защото някъде към 12 часа ще трябва да приключим. Имаме още две точки. Само няколко думи. Принципа на включването на равенството на половете в останалите политики е нещо много трудно за осъществяване. В миналото се правил напредък. Европейския парламент беше една от най-добре справящите се институции в това отношение. Така че аз не исках да кажа, че нищо не е постигнато. Не, има цяла глава, която е посветена на това, което е постигнато. Много е важно обаче парламента да продължи да работи за постигането на целите. Ние искахме просто като външни лица да посочим с пръст някои съществени елементи, които трябва да се вземат предвид биха могли да се вземат предвид, за да продължим по този път. Ние се опитахме просто да направим някои предложения, а вие ще решавате какво да правите. И вие ще решавате дали тези наши предложения могат да ви помогнат да се замислите как да работите още по-ефикасно. В крайна сметка имаме списък с предложения, вие може да ги обсъдите и да решите какво да правите с тях. Едно от предложенията беше да има е, по-голяма възможност за избор, да бъдем по-селективни. Защото ресурсите са ценни. Човешките, финансовите ресурси са ценни и не може да се заложи на всичко. Не, трябва да се изберат някои области, приоритетни сфери, в които си заслужава да се инвестира и за които трябва да се намери точната стратегия. Комуникацията е изключително важна. Ние разгледахме дейността на Европейския парламент в областта на масовата комуникация. И там не е постигнато кой знае какво. Може би в тази област трябва да се опитате да направите нещо. Ролята на мъжете. Тя е много важна, ако успеете да ги запалите по този въпрос. Трябва ясно да кажем, че ако искаме да има економически и социален растеж в Европа, трябва жените да участват активно, защото иначе ние ще буксуваме на едно място, а другите ще имат голям напредък. Половината от нашето население е добре образовано, но то не участва на равна нога, така че просто губим ресурси. Губим ресурси от политическа, социална и економическа гледна точка. Кризата до сега можете или до, до, до преди бюджетните ограничения мъжете пострадаха повече от кризата, но с крайните економии нещата се обърнаха. И на риск са поставени политиките, свързани с благоденствието на нашите общества и ние трябва да избегнем тези рискове. Политическото представителство също е много важно. Преди няколко дни парламента отхвърли един инструмент, чиято цел беше да подкрепи принципа на равенство на половете, когато се изготвят изборните листи – много мъже от всички политически партии отхвърлиха този текст. Така че тези теми са важни и с оглед на европейските избори. Трябва да има инструмент, който да гарантира равното представителство на мъжете и жените в парламента. Ролята на председателския съвет и така нататък. Има някои предложения в доклада. Мислям, че тези предложения са добри, тези институции са важни. Добре е, че имате мъж за председател. Той приема повече от други мъже тази теза, че нашето положение не е много завидно. Така че мисля, че вие свършихте добра работа. Надявам се, че ще продължите в същия дух. Следващия парламент ще продължи в същия дух и вие ще може да вършите работата си по един добър начин. Thank, thank, thank you so much. Благодаря. Благодаря за тази толкова ценна информация. Ще изчакаме да получим и допълнителни данни. Аз видях вашето проучване предварително. Вие сте права, вероятно. Мъжете слушат повече мъжете, отколкото да се слушат в онова, което казват жените. Това е жалко. Искам да подчертая за критиците на това проучване, че Проучването беше възложено, тъй като искахме да разберем доколко ефективно се справяме. Поручването беше поръчено от Марая Корнелисен. Искахме да разберем как стоят нещата и ето защо вие дойдохте тук да направите това представяне. Добре е, че има външни лица, които могат да се занимават с нещо подобно. Много се радвам съответно, че дойдохте тук. Вашето проучване е изключително важно. Благодаря. И сега преминаваме нататък към точка 1, казва председателя. Фонд на ООН за населението. Координаторите на ФАМ взех решение на 18 септември да поканят представител на фонда на ООН за населението да говори за състоянието на световното население. Имате около 10 минути да направите вашето представяне. Много се радваме за това, че сте тук. Вашата дейност е свързана с нашата. Съвсем скоро ще ви дам думата. you, Chair. members, colleagues. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес има над 600 милиона момичета, като над 500 милиона от тях живеят в развиващи се страни. Възможностите за тези момичета по време на пубертета всъщност определя техните права като граждани след това. Раната бременност обаче често пъти поставя под риск правата на здравеопазване и на образование, както и други права на момичетата. Доклада от 2013 година на ОНЕ се съсредоточава именно върху предизвикателствата на ранната бременност и възможностите за здравеопазване и образование на момичетата. Също се очертават и възможности за подобряване на положението. Миналия месец ООН поде изготвянето на преглед на напредъка и на предизвикателствата във връзка с програмата за действие от преди 20 години, прията в Кайро на Международната конференция за населението и развитието. Днес ще се съсредоточа върху ранната бременност бременността в ранна възраст, като ще се позовавам и на двата доклада, които споменах. Нека сега да погледнем някои от фактите в развиващите се страни. 7,3 милиона момичета раждат на възраст под 18 години. 2 милиона от тях са под 15 годишна възраст и 90% от ражданията стават в рамките на бракове. Това означава, че бременността в рана възраст е свързана с браковете с деца деца, които често пъти са женени за много по-възрастни съпрузи. Ако продължи сегашната тенденция, до 2020 година 142 милиона момичета ще са женени, ще са омъжени до 18-тия си рожден ден в много бедни райони, а момичетата е по-вероятно да забременяват, отколкото в по-урбанизирани и, и богати общности. Момичета от етнически малцинства, маргинализирани групи и там, където няма достатъчно осведоменост за сексуалното здраве и защита. Доклада за световното население очертава това като основен проблем в, разви... в развиващите се страни а не толкова в развитите. Но в, 600, но в развиващите се страни годишно ражданията в ранна възраст са над 680 хиляди все пак. Тук виждате процента на ражданията на момичета преди 18 годишна възраст. В червено са очертани най-концентрираните райони, над 30% а в оранжево са между 20 и 30% от ражданията. Това, както виждате, са части на Африка и на Азия. Жълтото показва 10 до 20%, а синьо под 10, а сивото означава, че няма данни за даден район. Нека да се вгледаме сега в последиците от бременността в ранна възраст. Когато забремене едно момиче, е, застрашено е, тях, е нейното образование, здраве и по-нататъчна реализация, професионална реализация. самото дете, което се ражда, е, започва един живот на изключване и, е, е, и на маргинализация. И последиците от бременността в ранна възраст минават отвън самото момиче, дори отвън, отвъд нейното семейство, нейната общност може да, да се отрази на економиката на цяла една страна. Пременността и ражданията в ранна възраст са основен фактор за смъртността в ранна възраст при момичетата на възраст 15 до 19 годишна възраст, защото над 70 хиляди са на брой смъртните случаи в тази група. Отново това е най-явно в Африка и Азия. 3,2 милиона са броя на небезопасните аборти в тези райони годишно едно на всички две момичета в развиващите се страни страда от анемия, което а, увеличава риска от спонтанен аборт и преждевременно раждане, както и смъртни случаи. Мъртвородените са с 50% повече при а, бременностите в рана възраст, отколкото при майките, които раждат на възраст между 20 и 29 години. С достигането на юношеството а, са необходими а, здраво, здравни, услу, здравни услуги. Често пъти няма достъп до таки, адекватен достъп до такива, което също се отразява на здравословното състояние на момичетата. Бременността в ранна възраст се отразява и на образованието, на формалното образование. Често пъти момичетата е, отпадат от училищната си система поради е, женитба, поради бременност или просто защото училищата не позволяват, е, не позволяват на бременните момичета да посещават училище. Дори когато е възможно да се върне на училище след раждане, много малко от момичетата всъщност се връщат в училищната система. И колкото по-дълго едно дете е извън училищната система, толкова по-трудно е да се върне. От друга страна, момичета, които, които по-дълго време се обучават в училище, е по-малко вероятно да завременеят рано, защото така се подготвят за живота, така се повишава самочувствието им и се овластяват, се получават възможност по-лесно да вземат решения за собствените си собствения си живот. По-високото ниво на грамотност е, е пряко свързано с по-низки нива на бременност в ранна възраст. Също така води и за, до по-здравословно раждане. Бременността е в рана възраст има и измерение свързано с правата на човека. В много страни правата и независимостта на живота целенасочено се ограничават. В много страни жените не са равни на мъжете в економически и политически план. Въпреки, че се приема все повече е, ново законодателство е, срещу това, е, женитбата с деца и е, продължава да бъде проблем в много страни. 18 е законната възраст за, за женитба в една трета, една трета от страните по света, но въпреки това продължават 12% от браковете да са на възраст преди 15 години, преди навършени 15 години случаите на физическа злоупотреба и физическо насилие са също доста, с доста висока концентрация в подобни общности. Това води до един живот на много дълбока несигурност. Тогава, когато едно момиче не посещава училище, защото е, е бременно или трябва да се грижи за детето си, по такъв начин се отнемат права от нея и възможността за прекарване, за прекарване на остатък от живота на момичето в бедност нарастват много опасно. Международната нормативна уредба изисква от правителствата да предприемат мерки, така щото да гарантират, да, да гарантират зачитане на правата на момичетата на здравни услуги и образование. Сега ще разгледам економическите последици. Видяхме отрицателните последици за образованието, за, за е, личното економическо положение на момичето, но, е, но економите могат да са е, по-широко мащабни. в победните страни. А, това са допълнителни разходи за здравната система. Това е свързано с небезопасните аборти също така инвестициите, които да овластяват момичетата, може да доведе до дълготрайни ползи, както за момичетата, така и за семействата им. Инвестирането в образованието и даването на възможности за изкарване на собствени доходи също повишава вероятността за по-добро здравословно състояние и економическо благосъстояние на момичетата и техните семейства. Инвестиции, които целят да дадат права на момичетата, са от полза и за економиката изобщо. Това се измерва на базата на средната продължителност на живота и економическа активност. Сега, какво трябва да се направи за, какво трябва да се прави с и за а, а, момичетата? Подходът трябва да бъде всеобхватен. Правителствата трябва да прилагат национални норми, които да дигнат законната възраст до 18 години за бракове, да повишават обществената осведоменост, така че да се укрепват правата на момичетата и да се предотвратява бременността и ражданията в ранна възраст. Необходимо е да се предоставя адекватно полово обучение – да се защитят, така че да могат да опазват здравето си през остатъка от живота си, младежите. Също така са необходими адекватни здравни услуги, както за момичетата, така и за момчетата, които да им помагат да се, да се поддържат в добро здравословно състояние и да вземат адекватни на живота си решения. Необходимо е да се вземат мерки и е, да се повиша независим, независимостта на момичетата, да се променят е, нагласите е, по ролите на половете и да се предотврати сексуалното насилие. При всичките тези усилия трябва да се зачита достоинството на момичетата, защото в твърде много общества обикновено момичето бива обвинявано за това, че е забременяло. А често пъти на практика това не е въпрос на избор, а именно резултат от липсата на избор. Нещо, което споменах. Доклада от 2014 година разглежда напредъка и пропуските в програмата за действие, прията през 1994 година. 176 страни са отразени. Това е глобално изследване. И там се съчетават резултатите от изследването с данни подадени от гражданското общество и научни изследвания. разполагате с а, а, копие от доклада, който ще се обсъжда през април а, на заседание на Комисията по населението и развитието. Нещо важно, което искам да изтъкна накрая е, че Констатациите на доклада показват, че в някои области е отбелязан много сериозен напредък. Е, е, една от които области е намаляването на, на бедността. Например, броя на хората, които живеят в крайна бедност, е намалял на половина. Но в много области има все още много работа, която трябва да се свърши. Програмата за действие, и това е една от констатациите, един от изводите в доклада, е дала сериозен принос за е, реалния напредък на, на жените и момичетата. Повече момичета има достъп до, до образование, по но а, намаляват случаите на раждане в много ранна възраст, но, но тези е, случаи на напредък не стигат до всички общности, всички места на, на света. В най-бедните общности е, напредъкът от 1994 година до сега е нищожен. Основното послание от доклада на изследването на ООН е, че ползите не могат да се запазят или да се укрепят, ако не, се, не насочим усилията си към дискриминацията на най-маргинализираните е, сегменти на населението, тези в най-неблагоприятно положение. Това трябва да се отрази в един новен, нов дневен ред, междуправителствен дневен ред, като трябва да се работи съвместно с гражданското общество. и да се изпълнят препоръките както на, препор... както на комисията, така и на ООН от миналата година, така че програмите да, да, да покриват период отвъд 2015 година. Лидерството и политическата позиция в това отношение е от голямо значение, особено на Европейския съюз по отношение на специалния доклад, както и на глобалния от 2003 година. Заедно можем да осигурим зачитане на правата, на равенство на половете, на достъп до здравеопазване, на недискриминация, ще се превърнат в двигатели на устойчивото развитие. На последното заседание на вашата комисия трябва да кажем, че е, частично благодарение на работата свършена от парламента и от вашата комисия, е, въпроса за правата на момичетата остава е, на много висока позиция в дневния ред. Председателя, да, благодаря. Ние следим много внимателно това, което става с Международната конвенция. Много се радвам, че успяхте да дойдете да говорите с нас. И определено доклада, който ни представихте и който ни донесохте, ще остане а, в дневния ни ред. Благодаря ви. Сега ще дам думата на колегите. Е, не повече от, не повече е, от две минути на изказване обаче, ако обичате, заповядайте. Благодаря ви много. Аз ще задам въпроса си на унгарски язик. Темата е изключително интересна, но има само четирима депутати. Това не ме изненадва, тъй като не остава много време. Имаме представител на ООН тук в Европейския парламент, за да обсъдим рисковете от ранната бременност и как това се отразява върху малолетните момичета под 18 годишна възраст. Съгласна съм, че това е проблем, но когато говорим за страните от третия свят, подобни явления не са обаче ограничени само там. Има такива случаи и в Европа, например в Унгария, сред ромското население. Това е много широко разпространено явление. Това е форма на дискриминация. можем да твърдим, че не се защитава достатъчна степен здравето на ромските момичета тук в сравнение с момичетата в Африка. Как можем да гарантираме, че този въпрос ще бъде разрешен тук в Европа, да се осигури обучение да могат те достойно да живеят. Не е необходимо да имате три деца преди да навършите 18 годишна възраст. Аз искам да продължа казаното, тъй като проблемът не е само проблем на развиващия се свят. Има огромни проблеми и в Европейския съюз с ранната бременност, включително в Обединеното кралство. Нещата се подобряват обаче благодарение най-вече на намесата на държавата. През 1998 година в Обединеното кралство създадохме едно звено по проблемите на социалното изключване и един от въпросите, с който трябваше да се справи, е, беше свързано именно с бременността сред малолетните. И имаше намаляване на тези случаи с 40% благодарение на намесата на държавата, така че виждаме, че подобна намеса може да действа в партньорство също с местните власти, с здравните а, служби, с а, образователната система, за да може да се гарантира завършване на обучението на тези момичета и намирането на достойна работа. Въпреки това, в Обединеното кралство все още има много случаи на ранно забременяване. И отново искам да подчертая, че това не е проблем само на развиващия се свят, но има възможни решения. Сега ще ви дам думата да дадете отговор. И двамата депутати, които се изказаха, имат право. Ние трябва да говорим за цели за устойчиво развитие, не само за цели за развитие на това хилядолетие. Казаното допълва казаното от вас. Проблемът не е проблем само на развиващите се страни, той е универсален проблем. Ще бъда кратка в отговорите ни. Благодаря за вашите уместни въпроси. Аз говорих, може би, много бързо по време на моята презентация. Исках да кажа, че а, действително проблема с а, ранното забременяване не е проблем само на развиващите се страни, защото и в индустриализираните държави всяка година се раждат 680 хиляди деца. Действително, тук нещата опират е, и до неравенството. Има групи, които са по-марганизирани в обществото и те са засегнати в по-голяма степен от тези проблеми. Може би нямаме и достатъчно статистически данни, които да отразяват реалното положение. Нашият мандат в ООН и във фонда на ОНЕ за населението е да работим преобладаващо в Африка. Затова аз акцентирах върху този регион. Да, действително, политиката на държавата може да помогне и тя няма да е насочена само към момичетата, за да избягват забраменяване на ранна възраст но също трябва да е известно и какво се очаква от тях, от обществото, така че трябва да има подкрепа от обществото. Благодаря ви за вашето представене. Докладът също е на разположение, може да го намерите и онлайн. Преминаваме към 10 точка частния сектор и развитието, економическото областяване на жените. С радост давам думата на госпожа Гонзалес. Тя е изпълнителен директор на Международния център по търгови, търговските въпроси ITC. Радвам се, че имаме добро сътрудничество, но съжалявам също времено, че не разполагаме с достатъчно време. Това може да не е чак толкова лошо, защото може да не дойдете отново на посещение в нашата комисия. Благодаря на преводачите, че се съгласиха да работят допълнително още десетина минути, но няма да превишим това допълнително време. Ако се наложи, можете да си тръгнете в 12 и 10 трябва да приключим превода. Благодаря. Искам да ви запозная накратко с гледната точка на една друга агенция на ООН, която подпомага малките и средни предприятия. Става дума за Международния център по търговията ITC. Аз ще говоря за областяването на жените от економическа гледна точка. И защо такова економическо областяване е необходимо? 40% от малките и средни предприятия в света са собственост на жени. Жените реинвестират близо 90% от това, което печелят в техните семейства, при мъжете това са само 40%. Малките и средни предприятия са най-големият създател на работни места. Необходимо е да бъдат създадени 500 е, е, хиляди работни е, места и в това отношение малките и средни предприятия ще играят ключова роля. И така избора, който правят жените е, е много сериозна стъпка. Ние говорим за овластяване на жените. не. изготви принципи за економическо овластяване. Седми принцип говори за развитие на предприятията, за веригата на доставки, за цените, които допринасят за овластяване на жените. Ще дам кратък пример за каква намеса става дума от страна на нашата агенция на място. След това ще отправя четири препоръки, които се надявам вашата комисия да възприеме, ако не по време на този мандат, който приключва в следващия. Кратката история започва а, с а, жените, отглеждащи кафе в Бурунди. 70% от износа на Бурунди е кафе, кафето се отглежда от жените. А, те а, живеят в отдалечени селски райони, където няма достатъчно обслужване, имат ограничени умения за отглеждането на кафето, нямат достатъчен достъп до мрежи, които да им позволят да търгуват със своята продукция. Това, което направихме е да работим с тях, да видим какви са пречките пред тях и да се опитаме да им предложим дългосрочни устойчиви решения. Това става чрез работа с Международния алианс на жените производителки на кафе. Е, имаме отдели в Уганда, Бурунди, Гвинея и други страни. Ние им помагаме да бъдат осъществени политики и да възприемат практики, които да им позволят да, позволят да търгуват на международния пазар с кафе. Акцентираме също върху качеството, върху етикетирането, върху опаковките. Работим също върху достъпа до финансиране, което е огромен проблем за тези жени предприемачи. Също правим така, че те да имат връзки с международния пазар. Това е работата на нашата агенция. И така, какви полки можем да си извлечем от работата ни в страни като Бурунди, работейки с жени, заети в такъв сектор като кафето. Но ние имаме и други сектори, като производството на памук на, и на други продукти. Първата полка, която сме си извлекли, е, че жените трябва системно да участват в консултации по въпроси, които ги засягат. Политиките трябва да бъдат изготвени с участието на жените, да се отчитат техните притеснения, за да не се запазва статуквото когато разработваме национални политики за износ, трябва да отчетем и мнението на жените, за да се отчетат техните интереси. Втората полка – имаме огромен проблем с достъпа до финансиране за жените предприемачи. Казвам го отличен опит в развиващите се държави, но бих могла да кажа същото и за жените предприемачи в Европа. И така, достъпът до финансиране и най-вече достъпът а, а, до възможности за спестявания. В случая с а, отглеждащите кафе в Бурунди, жените са тези, които а, прибират реколтата, а, те обработват а, а, тази реколта а, и я а, продават, а, но те не могат а, да внесат спечеленото от тях в банкови сметки, защото не разполагат с такива възможности. Отново повтарям, че жените влагат 90% от това, което печелят в своите семейства и съответните общности. Третата полука е свързана с обществените поръчки. Това е огромна част от нашата економика. Само 1% обаче от обществените поръчки отиват ам, за малки предприятия, които са собственост на жени. Това трябва да се каже и за Европа, не само за останалите държави по света. Необходимо е да има политики, така че част от обществените поръчки да бъдат насочени към малки и средни предприятия, собственост на жени. Така както имаме такива квоти за малките и средни предприятия, можем да го направим и за ръководени от жени малки и средни предприятия. Има такива примери вече. Надявам се, че Европейският съюз може също да бъде водещ това отношение не само защото това е нещо добро за развиващите се страни, а защото има много добри малки и средни предприятия в Европа, които се със собственост на жените и които могат да се възползват от подобни възможности. Четвъртата полука е свързано с отчетността и наблюдението. Това, което се следи, се върши на практика. Според нас е необходимо да се обърне внимание на някои мерки. Равенството между половете и предоставянето на помощ за тази цел е фокусирано върху здравоопазването, върху образованието и малко от тези средства са насочени към економическите отрасли или към економически мерки за економическо областяване на жените. Едва 2% от помощта за економическите и производствени сектори са насочени към прилагането на принципа за равенство между половете. Трябва да се работи, за да може по-голяма част от помощта за развитие да бъде насочена към економическата част на областяването. По-голяма част от средствата за търговски въпроси трябва да отива за економическо областяване на жените. Това е с което се занимава Центъра по търговските въпроси. Надявам се, че съм възбудил вашият интерес. Надявам се, че след 2015 година е в програмата за развитие, която се изготвя, да се предвидят повече мерки, свързани с економическото областяване на жените. Благодаря ви много. Очаквам да продължим своето взаимодействие и сътрудничество. Благодаря ви много. Това е интересна тема и за следващият мандат на парламента. Вие споменахте, че жените работят усърдно, но понякога не получават възнаграждение или работят за по-низко възнаграждение но те действително работят много. И за развитието е много важно да се включат в този процес жените. Считам, че нашата комисия трябва да работи много по-тясно с комисията по развитие по тези въпроси. И така, благодаря ви много. Отново съжалявам, че закъсняхме, но сега успях да се вместя в времето. За това обявявам заседанието за закрито. Това е последното ни заседание по време на този парламентарен мандат. Искам да благодаря на всички преводачи за работата им по време на целия ни мандат. Вие бяхте много важно средство за нас. Също сте поканени е, на коктейла е, пред залата. И така, благодаря на всички. Thank you.